Buongiorno, И така, добър ден, колеги. Нека да започнем работа. Е, така че да бъдем на време io inizierei con il punto 14 all'ordine del giorno, dandovi il resoconto delle decisioni assunte ieri sera dai eh, coordinatori. Да направя едно резюме на взетите решения. По първа точка, координаторите вчера разгледаха някои от критериите, документи, ке arriveranno alle... Е, за да се определят е, докладчиците е, по трите документа и по-специално годишния доклад за 2011 година за дейността на нашата комисия, становището по прилагането на европейското право и едно становище по свързано с водите и остава да бъде определен докладчика по този доклад. По време на декемврийското заседание ще се произнесат координаторите. Що се отнася по процедурата за по-добро управление на петициите, които се внасят, преди около 6 месеца и повече беше възприета новата система и координаторите решиха да разгледат общия доклад, който се получи вчера след обед. Това също ще бъде разгледано на следващото заседание през декември. Що се отнася до семинар, семинара по основните права от октомври месец, координаторите е, са взели решение да се насърчи един открит дебат и ще бъде намерено съответното място, за да се осъществи този дебат. Комисията разгледа всички становища, изказани от ораторите по време на този семинар. Подобен дебат беше вече осъществен от колегите от Либе. Там също беше предложен открит дебат от отворен тип по време на съвместна комисия, съвместно заседание с комисия Либе. Този процес ще продължи и през следващите е, месеци. Що се отнася до гражданската инициатива, през последните месеци е, ви бях предоставила информация за несъответствие между информацията от е, комисия АВКО от една страна и ангажиментите поети по време на дискусионната фаза и вземането на решение по тази инициатива. И нашата комисия трябваше да изиграе а, ясно определена роля в периода, предхождащ лансирането на законодателната процедура в комисията що се отнася до тези предложения, които отговарят на всички условия на е, гражданската инициатива. Авко направи предложение, е, внесе някои изменения и съгласно комисия Авко, е, участието на нашата комисия да се осъществи на по-късен етап – Когато е, някои от предложенията не отговаря на всички е, условия, е, то се превръща в петиция и тогава нашата комисия е сезирана с това предложение, с така, тази инициатива. Но а, ние това не го знаехме и затова координаторите взеха решение а, да се обърнат към съответната политическа група така че да бъдат спазени е, поетите ангажименти по силата на този регламент. Трябва да настояваме за това изменение на правилника и по-специално е, члена, който се отнася до правомощията на е, Комисията по петиции. По точка пета от дневния ред координаторите а, се произнесаха за тази идея да не се подхранва прекалено много а, дебат с прекалено много условия. по на тема, с която се занимава нашата комисия и целият парламент от доста дълго време. Освен това, не трябва да се загърбват исканията, жалбите на гражданите, трябва да се доведат до край, да им се отговори и за да се постигне това, координаторите са взели решение за сформиране на работна група. Тя ще бъде сформирана в близките седмици и тази работна група ще се произнесе по по-нататъчното развитие на нещата. Също така решихме да съобщим на испанското правителство, след като то бъде сформирано, да се предаде информация за етапа, до който е стигнала обсъждането на тази тема, толкова важна в Европейския парламент, така че да се обсъдят по-нататъчни съвместни действия с испанското правителство. И дневния ред за декември също беше прият на заседанието на координаторите. И в заключение по някои точки не се проведе дискусия, но беше направено съобщение за строеж на мост в зона от Натура 2000. Така че искам да заостря вниманието ви по тази точка. Нямаше дискусия по нея. Имаше искане от господин Анджелили за определене на отговорник по въпросите на миньорите. А, така че мога да кажа, че беше създадена консултативна комисия по правата на миньорите. Ще има представители от всяка комисия и всеки е, един е, от член на тази комисия трябва да подкрепя инициативите, свързани с е, утвърждаването на това право. Бяха внесени две кандидатури. Крайното решение ще бъде взето близките седмици. Това са решенията, взети от координаторите, така че ако нямате възражение, можем да преминем по-нататък. Следващата точка от нашия дневен ред става дума за приемане на доклада за а, дейността на мисията за установяване на фактите в България. Така че ще дам веднага думата на колегата Алкен по този въпрос. Но ще подчертая преди това, има искане от госпожа Неделчева за частична промяна в този доклад. Госпожа Окен се съгласява с това искане. Но давам думата. Е... Благодаря ви, госпожо председател. Ето го доклада. Мария Неделчева предложи някои изменения за да се доточнат фактите. И аз съм ги включила, така че няма разногласия по въпроса. Искам само да кажа няколко неща, които са важни за нашата комисия. Първо, наистина, се оказа, че аз бях единствената в е, делегация и двама, да, имаше и двама души от България. Така че някакси не, не, не беше много а, е, видима тази делегация. От една страна беше, бе, беше бяхме е, срещахме се с, с властите, имаше демонстрации, бяхме на няколко места, имаше, хората се бяха събрали. Но обикновено, когато комисията посещава а, е, България, има, по, има, има така някакси а, е, повече, повече видимост, повече... И когато но а, Нали, видях, видяхме, че има известни връзки между властите и а, инвеститорите и а, предприемачите. Сега това могат да бъдат смесени а, предприятия, но смесени предприятия винаги предполагат възможност за корупция. М- и се сблъскахме с а, така а, проблеми, особено когато човек напусне региона на София, като че ли има превес на местното законодателство над европейското, над общностното законодателство и има, може би, известни проблеми с а, спазването и приложението на законодателството. Що се отнася до Натура 2000, е, комисията трябва наистина да поеме своята, своята отговорност и да реагира на, е, на, на случващото се в страната, защото има очевидни нарушения е, на законодателството и има бяхме свидетели на дейности, които са в очевидно нарушение на стандартите. В... Видяхме много, много красиви пейзажи в региона на Нарила, но там природата наистина е много уязвима. Видяхме места, където се строят зимни курорти. Не можахме да посетиме всички региони, защото имаше неблагоприятни метеорологични условия, валеж имаше много вятър, но видяхме на върха на планината построена една голяма къща. И просто това явно е незаконен строеж. Казва се, че Казва се, че е туристически дом, нали, много, много, на много красиво място, много, много красива къща. И това наистина е едно приказно място, но когато зададахме въпроса, се оказа, че е, на, на практика тази, тази постройка е виртуална. Е, просто е, просто е било необходимо да се освоят средства. Е, ставало е дума за, за, за средства по ОСП. Е, така че. А, така че ние трябва, трябва, трябва, трябва да, да, да видим е, по какъв, е, по какъв начин да се избягват тези проблеми за в бъдеще. Как, примерно, е, за да се освояват средства по ОСП, да, да, да, не, да не се. За да, да, да няма незаконна сеч. От друга страна, жалбоподавателите наистина бяха ни много мили, много е, така, хора с много ресурси, гражданското общество е много развито, много компетентно. Това са хора, които са много добре осведомени. И мисля, че трябва да им имаме, да им имаме доверие. Е, защото в крайна сметка те се опитват да защитават един ландшафт, които са не само е, богатство за България, но и за цяла, за цяла Европа, като например е, е, региона на Рила. Всичко, всичко това е включено в е, доклада, но още веднъж искам да кажа, че е, има така прекалено доста прекалено тесни връзки между предприемачите и местните органи на властта и те дори не се опитват да ги крият. Е, просто виждаме, че наистина има тясни, тясни връзки. И това, това, това вероятно ще бъдат проблемите, с които ще се сблъскаме за бъдеще по-специално в България. И за това наистина трябва да подпомагаме гражданското общество колкото можем, защото те наистина са извършили една много добра работа и е, нали, притежават необходимата информация и наистина е, ни представят проблеми, които заслужават да намерят решение. Представителя на комисията иска ли да вземе думата? И след това колегата Бощинар. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние приветстваме доклада. Комисарят Поточник, как, който беше споменат, ще бъде съвсем скоро тук и предполагам, че той ще направи коментари не само по този доклад, но и по някои от другите теми, които засегна а, оратора. Тези визити, които провежда нашата комисия, помага а, на всички нас да си направим изводите сами като комисия а, на базата на впечатления, които сами сме получили, както госпожа Алкен посочи за себе си. Благодаря колегата Бостинар. Първо искам да поздравя моята колега Маргарет Оген и искам да ви уверя, че заедно с измененията, които представляват всъщност ексофицио мненията на някакъв няколко участници в събитията по нашето посещение. Това е много точна рентгенова снимка на реалиите в България. Според мен това, което искам да спомена е много важно и ще ги изброя тези елементи. Първо, консултациите между властите и общественото мнение а, са много слаби и много формални. Няма реални консултации, няма а, никакво усилие а, за повишаване информираността на обществото, макар че НПО са много добре а, организирани. Почти няма диалог между властите и общностите. Това с това се сблъскахме не само в София, но и в Сепарева баня и на други места. Нещо друго, което беше вече споменато от Маргарет и аз ще се опитам да бъда колкото се може по-мек в изказа си. Твърде странни отношения между местните власти и предприемачите заедно те като че ли нарушават основни правила, а, възприяти в Европейския съюз. Министърът на околната среда и областните власти ни дадоха информация за Сепарева баня, но а тази информация беше много различна от реалиите. Беше ни казано, че всичко е наред, че се работи по всички въпроси, но като посетихме Сепарева баня, се оказа, че има драматична разлика между казаното и реалиите. Ами доколко може да бъде надежна тогава информацията, която ни се предоставя от местните власти? Ето защо аз предлагам на Европейската комисия да изпраща свои мисии на място, когато се разглеждат въпроси, свързани с чувствителни теми, да се изпращат и в България, и в Румъния такива мисии, например по отношение на а, вятърните а, турбини и негативните ефекти, които имат те просто да се разбере дали информацията, която се получава, противоречи или пък е в унисон с реалиите. Това е което исках да кажа. Благодаря. Grazie collega diamo il benvenuto al... Благодаря господин Бощинар. съм с добре дошъл комисаря Поточник, който откликна на нашата покана и ще участва в това заседание. Ще му дадем няколко минути, така че да се подготви. Това изслушване беше поискано за това, че нашата комисия всеки ден разглежда петиции, свързани с околната среда. Това е една много деликатна и често засягана тема. Така че казвам добре дошъл на комисаря Поточник. Благодаря му, че прие нашата покана. Не отдавна. И, както казах, много често в петициите се повдигат въпроси, свързани с вреди на околната среда. От 1200 петиции, които се внасят в нашата комисия по въпроси на околната среда, все още остават 460 отворени петиции. И голяма част от тях се отнася до предполагаеми нарушения на директивите за околната среда, Натура 2000, третирането на отпадъци. И често става дума за Испания, Ирландия, Франция, Гърция, Великобритания и България. Гражданите на тези държави членки най-често внасят петиции по въпроси, свързани с нарушение на тези директиви. Гражданите се обръщат към нас и във връзка с извършените ОВОз. В повечето от случаите тези оценки на въздействието се смятат за недостатъчно прецизни и са свързани отново с третирането на отпадъци или въздействие върху околната среда. Гражданите са затруднени с прилагането на внасяне на тези жалби в Европейския съюз и европейските институции. А това може да стане след като приключи административната е, процедура. А всъщност да доста често трябва да се действа бързо, да се е, прекрати е, даден строеж и често ни се казва, че инициативата на комисията може да се задейства едва а, след като а, с, това, за което са ни предупреждавали гражданите, вече стане факт, а то не може да се предотврати. И а, за това ние имаме много добро сътрудничество, господин Поточник, с службите на комисията, проявяваме добра воля но доста е, често е трудно да се постигнат конкретни резултати. Следователно, сред намеренията на нашата комисия е търсенето на конкретни решения на реалните проблеми, с които сме сезирани. Наистина ние искаме да работим в дух на зачитане на правата на гражданите и на добро сътрудничество. Стремим се да усъвършенстваме възможно най-добре тази връзка между Комисията по петиции и Изпълнителната комисия, Европейската комисия от друга страна. Комисията по околна среда, разбира се, се занимава основно с въпросите на околната среда. Но също така е вярно, че нашата комисия, комисията по петиции, доста често дава сигнал за действия, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Ние също имаме важна роля, така че да се засили съществуващото законодателство или да се създадат нови текстове в тази сфера. Е, господин комисар, ние предприехме, задействахме различни процедури, осъществихме мисии на място – по въпроси, които са обект на голяма част от днесените в нашата комисия петиции. Сред тези мисии на място и тези въпроси бих посочила по-специално един доста спешен въпрос, а именно спазване на а, общностното законодателство по отношение на третирането на отпадъци. А, в, де, през декември е предвидено разглеждането пленарна зала на един доклад, подкрепен от нас, защото наистина много птици са внесени в нашата комисия по тази тема а именно а, да се иска съдействието от Генерална дирекция околна среда, предприемането на коригиращи мерки, и това в резултат на обсъдени и проверени на място въпроси, обект на петиции. Такъв е случай, случая с проблема с отпадъците в Италия, в кампания и няколко по-нови данни искам да изложа тук. Предвидили сме да предвидим, да осъществим една мисия в Италия, предвидена още преди една година, но междувременно е било изпратено писмо, предупреждение от комисията – но ние не знаем какво се е случило след изпращането на това писмо. Също така бихме поискали информация от ваша страна по директивата за птиците и нейното спазване и директивата за местообитанията. Доста често се сблъскваме с тази тематика в комисията – защото във Франция, Испания, Великобритания, Финландия и в други държави се сигнализират факти за нарушаване на тези директиви. Също така, посредством внесените в нашата комисия петиции, ние често обсъждаме тези въпроси, така че бих ви помолила, господин комисар, да ни дадете допълнителни разяснения именно по тези два аспекта. Така че е, да спазваме е, нашия ангажимент към гражданите. Имате думата, господин комисар. Thank you very much. On... Благодаря много, да, госпожо председател. Дами и господа, членове на Комисията по петициите, за мен е чест да бъда сред вас за пръв път. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вашата комисия, защото знаете, че приложението на законодателството за мен е приоритет и вие сте партньори и самишленици и ни помагате това да стане. Разбирам, че получавате много петиции, свързани с опазване на околната среда и в, в тази област наистина са и най-много нарушенията. Вярно е, че законодателството в тази област е много важно и ни изправя пред много предизвикателства. Така че не става дума за за начина по който е, е, сформирано европейското законодателство. Важ, важно е как то се прилага. Важно е, защото това касае е, качеството на околната среда и благосъстоянието на нашите граждани. Нека не забравяме, че повече от половината европейски граждани живеят в региони, където е, качеството на въздуха е под изискуемите норми. Неодавна, в неодавнащен доклад е, беше оценено, че 500 милиарда евро се, изпол... се е, разходват и от това, че е, не се прилага правилно законодателството и също, същевременно това коства и работни места и много други проблеми за нашите граждани. Така че ние можем да почерпиме опит и от вашата комисия, защото знае, знаете, че за нас приложението на законодателството е приоритет и е, вие сте е, наши така, естествени съюзници в а, тази област и за тази работа. Благодаря на вашата председателка и на госпожа Олкън, които участваха в конференцията по приложение на законодателството в областта на околната среда миналата година. Комисията по петициите дава политическо измерение на мониторинга за изпълнението и приложението на законодателството. Е, ваши членове са е, представители на различни политически възгледи, на различни държави и членки. Тоест, е, те представляват една цяла палитра проблеми и е, така възгледи и мнения, които е, засягат нашите съграждани. Е, е, осъзнавам също така, че вие сте развили е, е, добри практики и по-специално с проучвания в е, държавите членки. Срещате се с жалбоподавателите, е, местните органи на властта и всички заинтересовани страни, след, след което подготвят доклади, за, в които излагате фактите по начина по който го направихте тази сутрин за България. Аз също, също така високо цена вашата, вашия стратегически подход при анализа на петициите, за да могат да бъдат отправени повече хоризонтални стратегически препоръки. Имаме много добри примери за това. Ако не ви и до, дори не винаги това да, да води до е, изготвяне на доклад. Мисля, че вашата практика да разглеждате е, едновременно няколко петиции, засягащи няколко е, отделни държави членки, е един много правилен подход, както го направихте през месец октомври е, за е, петиции, свързани с е, вятърните турбини. Е, ваша, чрез, чрез вашата комисия разбираме как, какви са възгледите, мненията и загрижността на нашите съграждани в областта на околната среда в Европа. Е, не винаги обаче успя, успяваме да, да постигнем е, положителни, уместни и удачни решения на проблеми. И това беше изтъкнато на конференцията, която организирахме. Целта беше да се разбере по какъв начин е, да вдъхнем доверие на нашите съграждани, като постигнем положителни резултати на терена, на място. Е, вашата, вашата е, комисия е един от начините да се възвърне доверието на нашите съграждани. Европейското законодателство и политика имат е, за цел да се е, предотвратят проблемите, а не само да се реагира, когато проблемите вече станат факт. чрез нашия опит, чрез нашето сътрудничество се опитваме да усъвършенстваме начините за действие на, а, за бъдеще. Нека сега се спра на някои от тези проблеми и начини за по-добро приложение на законодателството. Имаме, а, има две области, в които може да, пос, да постигнем усъвършенствено, да знаем какво става на място и да има по-бързо и реагиране от страна на националните власти Доброто познаване на положението на място е, помага за е, опазване на околната среда. Необходимо е също така да имаме подробна информация за предприятите мерки от, от страна на локалните местните власти за превъзмогнене на проблемите. Защото гра, гражданите се обезверяват от това, че мерки не се взимат или не се взимат достатъчно бързо. Ще дам някои примери. Знаете, че се получи петиция е, относно е, токсични е, отпадъци в Корк. И местните власти се съгласиха по-нататъчните дейности на местните власти да бъдат оповестени, за да могат самите граждани да следят развитието на нещата пряко. Мисля, че подобен, подобен, подобен подход трябва да стане е, един е, е редовен, обикновен, нормален под, под, подход е, за всички. Считам, че трябва да има повече информация онлайн е, относно приложението на ключовите директиви в отделните държави членки. за да могат. Като, например, директивата за е, пречистване на водите и е, за качеството на водата. Е, с информацията обаче трябва да бъде достъпна и лесна за разбиране, за да могат гражданите да намират бързи и удачни отговори на въпросите, които се задават и да знаят дали. Що се отнася до Натура 2000 и България, важно е местните органи на властта да отговорят бързо на загрижеността на гражданите. Знаете, че проблемите свързани с околната среда много често са местни проблеми и са необходими местни отговори и решения. понякога понякога и, и ние е, не, не можем да вземем необходимите мерки, защото е необходимо точно е, местно реагиране, реагиране на е, равнище местни органи на властта. Цел, целта е да има по-добри механизми за инспекция и за проверка на функционирането на местните механизми на место. Е, държа, държавите членки трябва да разглеждат е, жалбите по структуриран начин, за да могат да се намерят решения много по-бързо, да има е, по-добър достъп до, до съдебната система, защото много, много, много, много често, когато се нарушава закона и няма други решения, трябва да се, да, да се, да се, да се, да се пристъпи и да се стигне до решаване на проблемите по съдебен ред. Надявам се, че всички тези проблеми ще могат да бъдат обсъдени в близко време с всички заинтересовани страни, за да имаме наистина едно по-добро, една по-добра картина на положението на място и инструменти за по-добро реагиране и по-бързо реагиране. Има, разбира се, годишни програми и бих искала следващата програма да включва конкретни инициативи с цел по-доброто приложение на законодателството от наша страна и от страна на държавите членки. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа за постигане на тези цели. Сигурна съм, че вашата експертиза, вашия опит ще ни помогнат много и накрая бих искал да се, да се спра на директивата за оценка на въздействието. Комисията е, много, много, много често е, изказа своята загриженост е, недоброто прилагане на тази директива, но тя в, в нея се съдържат всички необходими инструменти за самото и приложения. В много от петициите се съдържат искания за оценки на въздействието за проекти в 27 7 години. По този начин и при извършването на подобни оценки ще има много по-голяма прозрачност, избягване на предварителни конфликти като например инсталирането на вятърни турбини в България и в други страни. Но разбира се, те, тези инструменти не решават всички проблеми. При всички случаи аз смятам, че директивата се прилага добре в държавите членки, въпреки че има все още много проблеми и по-специално проблеми, свързани с разпоредбите на анекс 2 на директивата. И опитът показва, че държавите членки често е, се възползват от възможността да не е, възлагат или да освободат дадени проекти от извършване на предварителна оценка на въздействието. Е, Европейската комисия ще предприема процедури по нарушение срещу всички държави членки, които превишават правата си и не извършват подобни оценки. Комисията е, същевременно предприе е, мерки за преразглеждане на директивата, е, за да могат да бъдат включени всички положителния опит, включително и този набран по време на мисиите за установяване на факти от вашата комисия. Ние чрез вас слушаме изслушваме проблемите на гражданите и се опитваме да намериме е, най-добрата рамка, която да разреши проблемите и когато е необходимо, взимаме, предприемаме допълнителни мерки. Усъвършенстването на приложението на законодателството ще бъде приоритет на следващата програма и аз се надявам на на подкрепата на следващото председателство, датското и на последващото кипърското. Същевременно разчитам и на вашето активно участие, на това, че ще ни предоставите вашия опит и експертиза, придобити в хода на работата, за да може да работиме заедно и същевременно ви уверявам, че лично аз съм поел е, ангажимента и съм готов да работя в тесно сътрудничество с вас. Благодаря, господин Поточник. Искрено ви благодаря. Това не е формално изказване. Наистина, вашето изказване ни изпълва с надежда. Поискахме тясно сътрудничество и вие изложихте конкретни елементи, които позволяват това. За такова сътрудничество между нашата комисия и вашите служби, то съвсем конкретно. Ние, като парламентаристи, представляваме пряко европейските граждани и виждаме е, колко внимателно се слушате вие в е, гласа на европейските граждани. Е, много са желаещите да се изкажат. Господин Бощинаро е първия. Господин комисар, много съм окоръжен от вашите, вашето изказване. Очевидно ще се вземат важни мерки и решения за такива мерки и в парламента, и в комисията, и в съвета. Аз вече искам да ви помоля да се концентрираме и върху това, а, да съкратим разликата между, да намалим разликата между това, което се а, говори в Брюксел и се проповядва и това, което се реализира в някои от държавите членки. Аз съм вдъхновен също така и от значимостта на темите, по които се подават петиции. Например, биоразнообразието. Знаем също така колко а, важно е управлението на отпадъците. Ето защо ние, както вие споменахте, сме въвели тази добра практика да изпращаме мисии, които да направят проверка на место. Например, ОВОз се прави в някои случаи от инвеститора. Е, как може да очакваме ние това да бъде една обективна оценка за въздействието върху околната среда. И когато става въпрос за големи проекти, за големи неща, искам да ви помоля, господин комисар, ОВОз да бъде правен, да се направи необходимото, за да се иска да се прави ОВОз от независими експерти. Например, в Румъния има случаи а, на доказани случаи а, на а, специалисти, които провеждат ОВОз, да са извозвани, настанявани, водени от инвеститора по време на самото извършване на замерванията. И когато този, който замърсява, не плати или му бъде позволено да не плати а, за загубите, ние трябва да можем а, да задвижим механизъм, който да не позволява такова нещо. Овоз трябва да бъде достатъчно неутрално, достатъчно силно от експертна гледна точка, за да може да се вярва на ОВОС и хората да ни подкрепят. Накрая един въпрос. Защо съобщението, предложено от комисар Поточник по Натура 2000, беше свалено по ранг до работен документ? Защо? работен документ. Това е нещо съвсем обичайно, нещо не особено значимо. Вие казахте, че искате партньори. Ние сме на ваша страна. И то безусловно на ваша страна. Но за да бъдем на ваша страна, ние трябва заедно да предлагаме а, разумни, разбираеми, и практически ориентирани отговори на европейските граждани. Много ви благодаря предварително за готовността ви и за този дух на сътрудничество, който цари между нас. Колегата Вайгъл има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Искам първо да направя някои... Да, да ви задам някои по-общи въпроси, въпреки, че съм тук за двете петиции, свързани с моята страна и трансграничния регион близо до границата ни с Италия. Значи става дума за една так, петиция, свързана с а, региона на но Имам чувство, че комисията се опитва да отговаря на гражданите, но някак си от отбранителна позиция. Като че ли е, комисията обикновено чака е, да, нещата да се влушат и чак тогава да активизира целия си потенциал. Сега съм съгласен с е, казаното от вас, че че ако става дума за, про, за проекти, свързани с две съседни страни, първото и най-важно, разбира се, е да има добро сътрудничество между първо двете страни преди всичко. Но от друга страна, като че ли е по-лесно да има сътруд... по-добро сътрудничество между гражданските общества на двете страни, по-скоро отколкото сътрудничество на местните органи на властта. Защото знаете, че лобитата, особено в областта, в сектора енергетика, е, лобитата са толкова силни и толкова агресивни, че дори администрациите, администрациите често не могат да се справят с тях. Така че бих ви задал следвания въпрос. Комисията разполага ли с инструменти, за да изиграе наистина решителна роля в подобни спорни въпроси, като този, който имам предвид? И е, в крайна сметка е, гражданите е, очакват от вас да се намесите, но какво, какво ще направите? Как, е, каква, как ще отговорите на техните очаквания? Какво могат, на какво могат да разчитат те? Следващия урод. Ausführungen. Ich möchte nicht von meinem Land sprechen. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Но искам да кажа, че ние не сме само партньори, а ние и е, посочваме, изобличаваме нередностите, не само на място, но и в законодателната сфера. Ако сметнем, че недостатъчно законодателството или пък, че има пропуски в него. Така че ние играем политическа роля и, е, честно казано, е, ние сме трансмисия е, на националните политики. Макар това да не се казва открито и ние да сме обхванати от Европейския съюз. По отношение на газопроводите, нафтопроводите, този въпрос често се използва за либи, но има много случаи в Испания, при които се прилагат, се използват като Либи мерки за околната среда, така че да се прокара осъществяването на проекти, които далеч не оказват добро въздействие на околната среда. как бихме могли е, да подобрим сегашното законодателство. А още един аспект, е, по който бих искал да науча нещо повече. Вие казахте, че прилагането на законодателството е, е задължително условие за лоялна конкуренция между държавите членки. Да, това е задължително и между държавите членки, и между регионите. Гражданите наистина трябва да видят, че това, тези законови мерки се спазват от всички. Но има конфликт между комисията и парламента във връзка с делегираните актове. Доста често имаме усещането, че комисията навлиза в терена на парламента в законодателната сфера. Но важно е, е не само дали се правят нещата, а как се правят. И е, дали ако законодателство предвижда кратки срокове, то е добро, а ако сроковете са дълги, то не е толкова добро не е достатъчно да се е, действа само отгоре надолу, а трябва и отдолу нагоре да се е, действа. Е, вие сте компетентен по отношение на нашите петиции. Какво предлагате вие, за да се ускори разглеждането на петициите и как да се осъществи обмена на добри практики по отношение на дейността на съвета има държави, които бързо реагират по дадена петиция, а други пък протакат нещата с надеждата да потънат в забвение. Аз не смятам, че всички държави членки обаче са третирани по един и същи начин. Когато чуваме позицията на комисарите по дадена петиция, оставаме с впечатлението, че в зависимост от конкретната държава членка, отношението е малко по-различно. Ако става дума за голяма държава с стабилно управление, с стабилно правителство, не е толкова лесно се отправят критики. Ако става дума обаче за малка държава с нестабилно управление, там критиките е, много лесно се е, правят. Аз бих предпочел да се реагира отдолу нагоре. А що се отнася до решенията на Люксембургския съд, когато държавите членки го сезират, мисля, е, че когато даден съд не разбира добре европейското право сезира за бърза процедура Европейския съд в Люксембург, но доста често това не се прави, защото струва скъпо и изиска много време. Благодаря следващия оратор, благодаря госпожо председател, господин комисар. Аз съм европейски парламентарист от Неапол. И вие като комисар по околната среда, моля да се произнесете по спешния въпрос за отпадъците в Неапол. И доста често Европейския съюз е използвал малко неясни методи по този въпрос. Искам да подчертая няколко важни въпроса. Европейският съюз трябва да финансира мерките за пречистване на тази територия. На второ място трябва да се спазва плана за третиране на отпадъците в кампания. Това беше представено. Този план включва сортиране на отпадъците и из изграждане на последно поколение станция за инсинерация. Господин Демагистрис преди 6-7 месеца заяви, че само за 3 месеца ще постигне 70% сортиране на отпадъците но това изобщо не е така. Той се провали, е, предоставих официалните данни, излезли в местната преса и съгласно тези данни с 2% е паднало сортирането на отпадъците в Неапол в рамките на една година. Колегите от Комисията по петиции преди една година проведохме, аз участвах в тази делегация, проведохме мисия на място и в кметството ни бяха предоставени официални данни за сортирането на отпадъците, което беше около 22%. А днес този процент значително е паднал. Въпреки, че кметът продължава е, да е, ни е, представя фалшифицирана информация. В документацията, която предоставих, е, става ясно, че кметът не желая такава инсталация за инсинерация и да няма кандидати по време на организираната тръжна процедура. И има интегриран цикъл за третиране на отпадъците, е, включително и изграждането такава инсталация. Днес кметът иска да изнася отпадъците в Холандия. Това беше сериозно критикувано от европейските институции. Господин Мазолино беше е, пък решил да се изнасят в Германия отпадъците, но това не се одобрява от Европейският парламент. Колегата Де Юнг от Холандия внесе запитване по този въпрос, защото това противоречи на европейските директиви. Господин комисар, няколко въпроса имам към вас и към комисията. Нашата комисия трябва да осъществи повторна мисия в съвсем кратки срокове в Неапол – това е европейски град. Това е градът, в който ние живеем, но това е и ваш град, защото неаполитанците са граждани на Европейския съюз. От друга страна, Планът, който е, се предлага от Италия, е одобрен от вас, трябва да се приложи. Ако не му се даде конкретна форма и ако кметът де магистрис не а, спазва този план, трябва да се намесете и да окажете натиск на италианското правителство, защото има италиански закони, които трябва да се прилагат и трябва да се смени кметът на Неапол. Ако не сте способен да постигнете това, аз като европейски парламентарист ще се обърна към министъра на околната среда и вие, господин комисар, всъщност ще трябва тогава да подадете оставка. Защото в противен случай ще внеса вод на недоверие защото вие сте мой министър на околната среда и вие трябва да работите в тази посока. Благодаря, драги е, колеги. Припомням ви, че комисарят трябва да ни напусне в 10.30. За това ще ви помоля е, да бъдете по-кратки в изказванията си. След, следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда много кратък. Благодаря на комисаря. А, знаете, че понякога петициите се използват или пък се манипулират, използват се с политическа цел. Така че е много важно те да бъдат деполитизирани и да бъдем неутрални арбитри това ще е в полза на жалбо подателите. Има зелени, жълти и червени петиции. При зелените няма нарушаване на законодателството, при червените е такмо обратното. По-леки или по-тежки нарушения. Някои държави членки изобщо не спазват законодателството. Това са, според мен, червените петиции. И имаме възможност за действаме, но би трябвало да можем да го правим още по-бързо. И това е много важно, за да имат гражданите доверие в нас. Има и случаи, при които жалбоподателите казват, да, благодарим ви, че се намесихте, но на практика нищо не се промени. Какво става в такива случаи? дори да не е сериозно нарушението, трябва да има някакво проследяване. А жълтите, така наречени от мен, жълти петиции, са петиции, при които държавите е, членки проявяват конструктивен дух и използват всички възможни а, мерки, които са на ръба на легалността, на законността. И а, понякога се проявява голямо творчество на този ръб. Това аз наричам жълти петици. Тук е особено важен контрол, мониторинга. Как да бъдем по-ефективни, Тук не става дума за несъобразност и не от страна на държавите членки, но понякога виждаме, че не се спазва законодателството от някоя голяма фирма. Как можем да осъществим такава контролна дейност? Има е, диалог с държавите членки, но трябва да имаме диалог и с и държавите членки трябва наистина да е, бъдат представени тук. Не ги срещаме достатъчно. Е... <laughs> Да, благодаря. Радвам се, че зелените имат също думата, защото винаги казват нещо подходящо. Това, което искам да кажа е първо да благодаря на вас, господин комисар, защото изглежда вие сте наясно колко важно е участието, ангажирането на гражданите в всички тези петиции. Беше споменато нещо за третата част на старата конвенция. Има ли някакви конкретни предложения за прилагането на третата част, не само на първата и на втората част, защото трябва да подобрим ситуацията за гражданите, за да могат те да осъществяват своите граждански задължения. Ако ги няма гражданите, нищо не можем да направим. Те вършат толкова значима работа, за да можем да прилагаме, да осъществяваме законодателството в рамките на Европейския съюз. Освен това, въпроса за прозрачността трябва да бъде част от всичко това – процедурите а, за на, нарушенията трябва да възприемат много висока степен на прозрачност, защото а, ние трябва да се грижим и а, да внимаваме с, с а, безопасността, сигурността на нашите граждани и разбира се с а, да се стараем да повишим доверието на гражданите в нас и изобщо в законодателството. Може би Генерална дирекция околна среда трябва да промени малко нещата, касаещи а, законодателните и практически промени във връзка с Лисабонския договор – а, второто, което искам да спомена е за управление на отпадъците. Не знам до каква степен сте разглеждали а, альтернативите за употребяване под някаква форма на отпадъците и тяхното и тяхната инсинерация, тяхното изгаряне. В моята страна се опитват всичко да изгорят, а има толкова ценни неща в отпадъците. Вместо да ги горим, бихме могли да вложим малко повече мисъл, да видим а как с много елегантни, а, нискотехнологични а, методи да можем да извлечем, да кажем, газ или нещо друго. При това от а, сметищата, например, могат да се извлекат много а, продукти с високо качество. Вместо За съжаление, участието на гражданите, както беше споменато от колеги в залата, както беше упоменато и за Неапол също така, ако не участват гражданите, то ние никога няма да успеем да създадем правилата и условията, при които по най-ефективен начин да се опозотворяват отпадъците. А, не може да оставим Неапол да се задушава от а, собствените си сметища. Благодаря ви. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Няма да имате възможност да отговорите на всички въпроси. Много малко време ни остава. Освен ако можете да ни посветите малко повече време. Но аз ще ви, ще ви задам а, някои въпроси в Комисията по околна среда, за да не губа времето тук. Но, що се отнася до Натура 2030. 30 години не се прилага законодателството в областта на биологичното разнообразие. Значи какво? Какъв е проблема? Има липса на политическа воля от страна на държавите членки. Така че аз наистина смятам, че трябва да има много по задълбочено сътрудничество между Европейската комисия и Европейския парламент, за да се упражни натиск на държавите членки с цел приложението на законодателството. времено смятам, че всички инструменти, с които разполагаме, не се използват ефективно. И мисля, че е европейската изпълнителна власт трябва да, да, да се възползва от тези средства. В стратегията 2020 се казва, че ще има съобщение на комисията относно финансирането на биоразнообразието и Натура 2000. Предвиждаше се за тази година. Кога всъщност комисията ще ни предостави своето съобщение и по-специално за финансовите арбитражи, защото много от петициите е, които биват внесени в тази комисия, касаят проекти, които се финансират с европейски пари. Тоест, европейските средства по някакъв начин участват в рушенето и е, нанасяне щети на биоразнообразието. И второ, какъв е ана, анализа на Европейската комисия. По какъв начин се, се, се опитвате да накарате държавите членки да представят альтернативни проекти? Как, с какъв инструментариум разполага комисията, за да упражни натиск на държавата членка за альтернативен проект? И що се отнася до арбитража? А, какво, какво е, какво е съотношението, колко са арбит, арбитражите, свързани с борбата срещу биологичното разнообразие и е, промените в е, климата. Дали просто борбата срещу промените в климата не взима превес и по този начин е, на, на, на практика нанася ущърп на проекти, свързани с биологичното разнообразие. Има ли противоречие и какво е съотношението на а, различните Uh, just very briefly mention them. Commissioner, thank you for being here. Uh, Благодаря ви, господин комисар, че бяхте с нас. Наистина имахме възможност много неща да обменим като информация. Няма да ги повтарям, но нещо, което е много важно, според мен, е да имаме един формат, приемлив за всички ни, за да можем да работим правилно и ефективно с отпадъците. Толкова много петиции получаваме, най-вече по проблема с отпадъците. Според мен е много важно по прозрачен и справедлив начин да покажем какво се случва във всяка държава членка и къде възникват въпро... проблемите. Регионите а, трансграничните или националните също трябва да участват в тази процедура по петициите. Не става въпрос за съд или да изправим местните власти на разпит, но по този начин те ще се чувстват по-ангажирани. На трето място искам да кажа, че най-вероятно ще е полезно ако ни предоставите инструмент, с който да подпомагаме регионите в тяхното желание да се движат напред по пътя на ефективността. Защото много често местните власти не знаят колко и какъв персонал им е необходим, за да могат да реализират стратегията по управлението на отпадъците. Четвърто, мисля, че е необходимо да имате добре разработена стратегия за интервенции, т.е. какви стъпки трябва да, ще се предприемат в какви обстоятелства. Например, а, в каква ситуация ще се обърнете с, с молба към ваш а, колега а, за <clears throat> помощ а, по кандидатстване за фондове или нещо такова. Така, за забраната на сметищата, за ползване на сметищата. Да, знаем, че не всички региони или държави в Европейския съюз имат такава забрана за използване на сметищата. Но искам да ви кажа, че без такава забрана нищо няма да успеем да постигнем а, за превръщането на Европа в една устойчива и зелена среда. Благодаря ви, колеги. А сега ще дам думата на комисар Поточник, за да може да отговори поне за някои от нещата, кои, в, в рамките на малкото минути, които имаме на разположение. Да, наистина са много въпросите. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък. Ако изпусна нещо или някого, имам колеги тук в залата, които ще могат да отговорят. Може би трябва да започнем с това. Каква роля се опитваме да играем, когато работим с държавите членки? Разбира се, в светлината на всичко, което разискваме, а, имам предвид петициите, законодателството и така нататък, е, единствената цел за всичко това е подобряване на околната среда. И ние разглеждаме всичко през тази призма. Когато а, работя с държавите членки, аз се опитвам да използвам а, ролята на двигателя, който е полезен и силен и силно полезен. Това е моето задължение. Много често властите, с които работя на национално ниво, не са много щастливи, а особено когато провеждаме заседания но аз ще продължа и ви гарантирам, че ще продължа да работя по този начин. Ще направя най-доброто, на което съм способен, за да има равнопоставено а, отношение към всички държави членки. Поне на мое ниво аз мога да ви гарантирам, а, че ако идвате от малка страна но имате сериозен проблем, ще бъдете третиран по същия начин, по който и ако идвате от голяма страна, държава. А от нещата, които казахте като критика към работата на, на генералната дирекция, мога да кажа, че нищо не е направено с нарочна цел – взаимоотношения с държавите членки. Когато работим с държавите членки, най-важното, а пък и нямам друга опция всъщност, е да развиваме взаимното доверие в отношенията си. И така, нашата реакция е да питаме повторно, ако след като сме попитали първия път правителството и сме получили информация, която обаче създава определени неясноти или съмнения. Защо? И така питаме отново, за да получим точен и верен отговор, защото ние сме партньори. И в седмата рамкова програма и в разработването на споразумения за партньорство, които сключваме с всяка държава членка, защото всяка има своите специфични проблеми. И така цялата идея е да се промени атмосферата и практиката. Ако не се промени тази среда, няма да можем да предоставим достатъчно власт на онези, които на национално, регионално и местно ниво трябва да се борят и справят с тези проблеми. Ние няма да можем централно да обхванем или да разрешим всички тези проблеми. Надявам се, че това го познавате добре. Така че това е нещо, което вие подхвърлихте като тема в началото на разговора а, за финансирането на Натура 2000. историята с Натура и нейното финансиране. Аз съм сигурен, че успеха на Натура зависи от две основни неща. Доколко е добро управлението и доколко сериозно е финансирането. Ние сме на тази фаза. Най-вероятно не следите чак толкова отблизо развитието на нещата, но ние сме се опитали в ОСП предложението да използваме силите си, за да постигнем по-висока ефективност. През следващата финансова перспектива ще бъде повече от 100 билиона когато фермерът няма да получи финансиране, ако неговите дейности в фермата са не свързани с зеления вариант. Те държат в себе си три четвърти от земята в Европа. И ние имаме сериозни проблеми с биоразнообразието, с качеството на водата с дължината, ширината и за това толкова силно се изтласква напред идеята за общественото добро. И така, вместо да плащаме пряко на фермерите, ние плащаме за общото богатство, за общите съкровища, което имат, които имат отражение върху всички нас. Мисля, че е много важно да застанем за този принцип. Това е нова философия в контекста на опазването на биоразнообразието, околната среда и други. Имаше мнение и във връзка с а, рибарството. Лица, а, а, госпожа Даманакис е наистина едно от лицата, който е най-добре запознато с тези теми и аз съм и много благодарен. по отношение възможностите за финансиране. Понякога това са преки а, способи, но има и непреки, косвени. Ето, това е ситуацията. В съобщението, а, да, за съобщението мога да кажа, че то може и работен документ да бъде, но е важно да бъдат събрани в този документ всички важни елементи, за да се види къде и какво може да се използва. Нещо, което беше повдигнато от моя колега Иво Вайгъл – правилно повдигнахте темата, защото аз съвсем пряко трябва да работя с този проблем. Историческия процес на развитие на ОВОС, преди да бъде прието общото законодателство. Всеки проект, където и да е в Европа преди, можеше да бъде осъществен без никакъв ОВОС. Така че самото съществуване на този орган е голяма стъпка напред. И както знаете, и както показват и вашите петиции, ние не сме съгласни винаги с държавите членки и ги притискаме, когато, когато виждаме, че може да увеличат само а, проблемите. За прозрачността се говореше също. Прозрачността означава, че всичко, което се прави в този контекст, трябва да бъде на разположение на всеки, който иска да прецени и, и просто да си изгради мнение или да направи експертиза. Дали дадено твърдение е реално или не. И така, чрез тази прозрачност, поне аз си мисля, а, че имаме възможност да разглеждаме сериозно предложенията, да преценяваме и да се възпротивим, ако нещо не ни харесва или пък ако ни хареса да го правим. Разбира се, че ситуацията е далеч от идеална в момента, Предполагам, че очакванията са по-високи, отколкото е нашия капацитет да ги реализираме. Но ние разработихме този изключително важен и полезен инструмент и ще насочим работата в правилна посока. И накрая, макар че не искам да разисквам всички отделни случаи, като видях някои от реалиите в снимки, става, ми стана още по-ясно колко активна трябва да бъде комисията, въпреки че тя винаги се старае да бъде такава. И така, ние постоянно оценяваме информацията, която получаваме от когото и да е. От жалбоподавателя до последният ангажиран с тази процедура чиновник. Едно от исканията на Европейския съюз е да се вземат предвид неща, които по време на консултациите са били изразени от участниците и ако не го направите, трябва да имате много сериозни основания за това. Винаги сме подтиквали партньорите да седнат един до друг и да работят да се направи един процес на консултации, и тези трансгранични съобщения са много важни. Гарантирам ви, че обръщаме много голямо внимание на всичко това, преди да си изградим окончателно мнение и ще продължим да го правим нещо, което постоянно се опитвам да избутам напред предмета на разговор, се оказва, че това е изключително важно и за северната част на Адриатическо море. Там трябва да се развие много силно сътрудничество между държавите, които спод, които поделят тази част на Адриатическо море. Ето защо аз съм за тази Адриатическо-юнийска инициатива. И очаквам с нетърпение Балканската а, Балканската перспектива. Мисля, че е изключително важно за хората да седнат заедно и да се опитат заедно да разберат, че работят с много ценна и в също, много, също време много уязвима част от нашата околна среда. За хармонизацията беше ми зададен въпрос, но той трябваше да си тръгне как може по-бързо да се справим. Да, това е много разумен въпрос, но ние също си задаваме въпроса как можем да ускорим процесите. Аз доста открито искам да кажа, че капацитета, а, с който работим а, за, всички, за разглеждане на всички нарушения, а, е само 30 човека е, което вие може да разберете колко е недостатъчно. Преди бях в наука и изследвания и мога да ви кажа, че на базата на тези наблюдения разбирам, че ние сме много, много не, с много недостатъчен капацитет. Вече няколко години, както знаете, работим на режима да не се отварят нови работни места, но се появяват нови предизвикателства и ние трябва да се справяме с тях в нормално време, но доста често е наистина трудно. Ако имате някакви стратегически идеи за това как да подобрим сътрудничеството си, аз съм готов да слушам с открито сърце, но нека да ви уверя още веднъж, няма лесно решение. Да, беше казано, че трябва да има и отдолу инициативи, а не само отгоре но искам да ви уверя, че всъщност а, когато инициативата идва отдолу, ние пак трябва добре да поработим по нея, за да може да бъде разпространена и да се разшири базата на нейната подкрепа. За съжаление, случая, който беше, за който беше повдигнат въпрос тук, наистина е многогодишен. Вярвайте ми, много усилия сме вложили. Дори когато ни бяха предоставени документите, а, виждаме, че дори да се а, построят необходимите инсинератори, ще трябва 20 години, за да бъдат а, унищожени всичките тези бали с отпадъци. И аз мога да ви гарантирам, че ние продължаваме а, да а, стимулираме италианските власти и писмо с предупреждение номер 260 наскоро беше изпратено на италианските власти отново. А, трябва да се намери решение, въпреки че решението най-вероятно ще е много комплексно, много сложно. А, разделното събиране на отпадъците. Трудно е да, но това не е извинение. Няма извинение за това, че няма добра организация. Трябва да направим разграничение между проблема, който а, така се е разраснал, че вече е на ниво, в което е трудно управляем. Но можете да разчитате, че ние ще продължим. Така, по бързи начини да се реагира. Да, разбира се, имаме начини или инструменти за бързо реагиране, но това се прави много рядко. Два пъти сме го правили за Италия и Малта, след това Полша, за построяването на един път през Натура 2000, но не е такава ситуацията с всяка петиция. По отношение нарушенията получаваме жалби едва след като вече а, е разрушена околната среда. Така че в предложенията, които направих в уводното си изказване, се съдържа именно тази важна идея. Как да се организираме по-добре на регионално и национално ниво, за да могат държавите членки добре да функционират и да реагират. Защото те са тези, които могат да ускорят реакцията. Наблюдение и контрол в тези жълти петиции. Да, това е нещо, което чрез обмена на данни и повишаване качеството на контрола можем да постигнем много. Съгласен съм с вас. Архуската конвенция, госпожа Ойген. През 2003 година, когато този стълб беше поставен на маста, трети стълб, ситуацията беше различна от тази, която е днес. Междувременно това, което се случи е, че одобрихме Лисабонския договор, имаме харта на основните права, имаме и решение на съда което казва, че Архос не може да бъде пряко прилаган. И за това мисля, че имаме сериозни основания да преразгледаме нещата, да, пос... да вложим в процеса, процеса нещо повече от това, което имахме на разположение през 2003 година по отношение на прозрачността. Ако ме питате мен, аз веднага бих я повишил на 100%, но е, знам също така, че това е искане, което отдавна е, е заявено от Европейския парламент. Връзката между тези от въпроси е много голяма, много близка. Трябва да работим с държавите членки при пълно доверие един към друг, защото това е единствения начин да взимаме решения. Но аз предполагам, че в държави като вашата най-вероятно нещата са по-различни, отколкото в други а, ситуации, но мисля, че бъдещето е на ваша страна. Инсинераторите, мисля, че това е добро предложение. Предложение, което госпожа Маркес непрекъснато предлага в контекста на отпадъците. А сега няма да забравя. Вчера забравих да ви кажа, но в нашия доклад за ефективно използване на ресурсите е подсочено, че ще бъдат закрити сметищата до 2020. Но трябва да бъдем много внимателни да не а, насочим всичко пък към инсинераторите, защото това може да създаде и по-лоша ситуация. Поне в съответствие с закона има една ясна иерархия. По-малко отпадъци, повторно използване, а, горене и едва като последно депониране в сметища. наистина трябва да а, стъпим здраво на принципите на увеличаване повторно, е, обемите за повторна употреба на е, отпадъци и за разделно събиране, за да се направят нещата по-ефективно. задължението да се преда, предлагат альтернативни проекти. Да, така е. И ние искаме това непрекъснато. По натура това е едно от задълженията, което трябва да се изпълни от държавите членки. Ние настояваме на, да се спазва логиката. Първо, економически и социален интерес да е превалиращия. Третото, което трябва да се направи е да се разработят компенсаторни мерки, които трябва по принцип да бъдат по-големи, отколкото това, което е направено като вреда. По биоразнообразието, да, Съгласен съм абсолютно с вас. Трябва ни подход, който да взима предвид всичко. Да бъде систематичен и който счита дългосрочната устойчивост за свой приоритет. Но разбира се, няма никога в реалния живот чисто черно и чисто бяло. Например, вецовете. Да, биоразнообразието трябва да имаме предвид, а в същото време обаче веца е най- ефективният начин за производство на електроенергия и така нататък. И накрая, Мисля, че гласа отдолу нагоре трябва да има висока степен на чуваемост. Тези споразумения за партньорство, които споменах, са изключително важни защото устойчивостта е нещо, което може да се реализира само ако се подкрепя от всички. Ние и нашите служби са в постоянен контакт, когато става въпрос за финансовата подкрепа. И това е част от нашето нормално функциониране. И с това ще приключа. Благодаря за вниманието. Благодаря, комисар Поточник. Много полезни бяха тези разговори за всички нас. И смятам, че тази среща е първата от поредица подобни срещи. Ние всички сме за това да осъществяваме по-тясно сътрудничество с комисията. Комисарят ни каза да направим предложение за подобряване на това сътрудничество и ние трябва да дадем конкретен отговор, така че да бъде още по-ефективно нашето сътрудничество. Благодаря наистина за това интересно участие, комисар. Точник. Please, sì, aspetta un attimo. co colleagues. Ако обичате, колеги. Много ви моля. Останете по местата си, за да продължим нашата работа. И така, да продължим с дневния ред. Петиция 551 от 2011. Веднага ще давам думата на представителя на комисията, тъй като е, вносителя не е тук. Имате думата. Petition, which... Благодаря, госпожо председател. Това е една нова петиция, която беше включена в последния момент поради очевидни причини. Мога да ви кажа обаче някои неща и нашия, да ви представя нашия анализ на тази петиция. Две са, два са основните проблеми, залегнали в петицията на тези две граждански организации. Първо, е, богатите чужденци, които се намесват на пазара на недвижимостта в е, държави членки. Това е позната история. И второ, е, защита на водните ресурси. Сега ние не можем да игнорираме първата част, но новите държави членки поискаха, имаха възможност да поискат временни или преходни периоди, в които да ограничат достъпа до пазара си на недвижими имоти на чуждестранни граждани от държавите членки. Сега не знам дали Словения поиска такъв, такава дерогация или такъв преходен период, но ще проверя. Но същия проблем се постави в Ирландия в момента, в който имаше бум на пазара на недвижимата собственост. И там имаше бех, бях, бяха взети едни е, мерки, които се прилагаха много стриктно в различни региони на Ирландия. Това беше съвсем законно. И е, това, това, подобни мерки, подобни правила могат да бъдат прилагани в държавите членки с цел постигане на целите. Що се от Що се отнася до защитата и на водните ресурси, сега както в повечето петиции, тук няма много точно описание на проблема. По, принцип в, в Словения няма, няма проблем с подаване на питейната вода. 95% от населението разполага с снабдяване, няма никакъв проблем. Сега друг е въпроса с пречиствателните станции, може би в, с, в, по силата на кохезионните средствата по кохезионните фондове се отпускат средства за пречиствателните станции в региона на Краса в Словения. Но, но по-нататък ще има съобщение по този въпрос, така че аз е, просто бих ви приканил да поискате по-подробна информация от жалбоподавателите, за да може нашата реакция и отговор да бъдат по-целенасочени. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Не знам, има ли колеги, които желаят да се изкажат? Да, господин Яр. Да, само да добавя нещо, едно предложение по-скоро. по Първият въпрос, когато става дума за чужд капитал на пазара на имоти в нова държава членка, бих искал да знам дали ще се дадат и други разрешения за дерогации. Не, ние решаваме това, ако държавата членка го поиска, ако иска продължаване не виждам как можем да отговорим на това ние, Комисията по петициите, тъй като решението е на държавата членка. Може би жалбоподателя трябва да се обърне към собствената си държава по отношение на а, чужестранните инвестиции на този пазар движими имоти в Словения. Ако не се продължи режима на дерогация, тогава не виждам други желаящи да се изкажат. Да. Нуждаем се от допълнителна информация, това е сигурно. Това ни каза и представителят на комисията вносителите ще трябва да ни изпратят по-подробна информация. И е, наистина тази е, петиция трябва да е, остане отворена. Ще видим комисията след това дали е получила информация. След като получи информацията, ще видим как, какъв отговор да дадем. Така, преминаваме сега към следващата петиция. 804 от 2010 от Адоне Дони и Матия Донадел. Те не присъстват, така че веднага ще дам думата на комисията. В този регион има много задръствания и затова през 2009 година беше построен околовръстен път. В проекта при изпълнението си е включил много пунктове за заплащане на на такси, които не са били включени в първоначалния проект, който е бил обект на оценка на въздействието. И предвид това, комисията обаче смята, че няма, след като не, не, не, са, не са за изпострояването на този път не са е, дадени европейски пари, е, комисията не може да се намеси. И второ, нарушенията на закона за ландшафта е нарушение на местно законодателство. Е, Междувременно беше изработен един нов проект и процедурите в момента са в хода на, ход на изпълнение. Що се отнася до Ромея Комерциали, това е част от един по-голям проект за построяване на магистралите и Венето Сити е програма, италианска програма, извършена е, извършен е скрининг по силата на директивата за оценка на въздействието и за това можем да кажем, че в момента се извършват две допълнителни е, процедури по оценка на въздействието и на този етап комисията не е установила нарушение на законодателството. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Има ли такива колеги? След като изслушахме отговорът на комисията, можем да сметнем, че петицията може да е сметната за получила отговор. След това ще видим какви ще бъдат следващите етапи. Така че сега ще преминем по-нататък точка 19 от нашия дневен ред и съответните петиции, включени в нея, представени от Роберто Джурастанте. Три петиции, които ще разгледаме амблок, защото третират една и съща тема в отсъствие на вносителите, така че веднага Давам думата на госпожа Велдини от комисията. Благодаря, госпожо председател. Бяха ни предоставени няколко писмени съобщения и комисаря под поточник взе отношение по част от проблемите тази струтни. Що се отнася до изграждане, евентуалното изграждане на завод за регазификация, все още нямаме необходимата информация по информация от италианските власти и основно и на, основа, на основата на а, тази, която е предоставена от жалбоподавателите, не сме установили е, нарушение на, за, за, на законодателното, законодателството на Европейския съюз. Що се отнася до директивата Севезо и нарушението на директивата Севезо. През октомври 2010 година комисията предприе е, процедура за нарушение срещу Италия. Сега Италия е, е, е, е съобщила, че ще предприеме мерки за изпълнение разпоредбите на директивата Севизо и, по, и по-специално предоставянето на информация относно опасните промишлени предприятия в региона на Триесте. На Триест. Италианските власти ни, уведомиха за предприятите е, действия и информация свързана с опасността от функционирането на предприятията, общи е, заседа, заседания, кои е, кампании за информиране на широката общественост и е, обяснения за евентуални е, за, заплахи от злополуки и бедствия. комисията е, направи положителен анализ на е, отговорите на е, държавата членка и ще продължиме да ви държим информирани относно прогреса, развитието и действията по тези проблеми и за напред. Давам думата на колегата, госпожо председател. Благодаря. По повод на казаното от комисията, този път ще говоря на италиански. Защото съм се срещал неведнъж с представителите на гражданските организации от Триест и винаги е, съм се отнасял с възхищение към тези организации, които говорят за действителни проблеми. И е много важно да бъдат е, добре усетени, разбрани е, проблемите, които те посочват. Казах това и пред комисаря Поточник, но сега, слушайки комисията, Аз разбирам, че тя следва своята логика на пазител на договорите, но тя играе ролята на пасивен пазител. Тоест, да, това може би е опасно, но нищо още не се е случило. Може би ще се случи нещо по-лошо, но това не е факт за сега. И за това можем да сметнем, че е гарантирана безопасността. Но смятам, че трябва да се отиде малко по-далеч. Да се прояви по-голяма конкретност. И слушвайки аргументите на организациите за опазване на околната среда, въпреки че вносителите не присъстват, наистина за тях не е никак лесно да дойдат тук. Да, ако става дума за ръководител на някоя фирма, за него е по-лесно да си купи самолетен билет, но за представител на НПО това не е така. Така че бих е, искал една по-ясна, по-отворена позиция, изразена от комисията по тези въпроси. Благодаря ви. информация. Елементите на, на отговора смятам, че трябва да остане отворена тази петиция. Колега Петърле. Колегата Петърле. Благодаря. А, мисля, че няма превод на словенски, нищо ще говоря английски. Получих няколко писма свързани с тази петиция, с тези петиция. Аз съм бивш консултант по опазване на околната среда в Словения и знам, че става дума наистина за един много чувствителен проблем, свързан с един опасен промишлен обект. Аз съм говорил с много представители на гражданското общество. И затова смятам, че е много важно гражданите да са сигурни, че правилата се прилагат ясно и точно. Така че съм съгласен с колегата Вайгел, който твърди, че гражданите трябва да почувстват а, а, намесата на комисията, защото в крайна сметка гражданите. Гражданите разчитат на Европейския съюз и гражданите трябва да са сигурни, че Европейската комисия ще обърне внимание на този проблем. Аз лично съм загрижен, защото гражданите твърдат, че не са в течение на всичките последици от евентуалните инвестиции в подобни опасни промишлени предприятия все още нещата не са приключили, надявам се поне, нали не... И в е, последващата процедура би трябвало да се наблегне на това гражданите да разполагат с е, точна, ясна информация и правилата да се е, прилагат и да се спазват. Така че се надявам, че така ще се развие процедурата. А пък е, лично аз смятам, че този регион не е подходящ за за подобни инвестиции, за подобни за подобно строителство, включително и върху околната среда и тъй като в крайна сметка това ще застегне граждани от три държави и просто региона е неподходящ. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с преждеговоривши. Трябва да оставим отворена петицията, защото самата комисия казва в отговора се, че италианските власти са дали подробна информация по отношение на Триест, но комисията все още разглежда тази информация. И като имаме предвид значимостта на този казус, и необходимостта да се работи задълбочено по въпроса, наистина трябва да остане отворена тази петиция. Благодаря, колеги, за вашите изказвания. Оставяме отворена петицията. Ще бъде обсъдена допълнително след събирането на допълнителна информация. Така че да можем ясно да определим позицията си. Сега преминаваме към точка 20 от дневния ред. Е, тук присъстват господата Филип Галон, представител на асоциацията. Носителите имате думата за 5 минути. Госпожо председател, дами и господа парламентаристи, ние сме тук днес, за да се обърнем отново към вас за помощ, защото преди няколко месеца двама колеги ви споделиха проекта за строеж Неси на мястото на солища. Този проект беше прекратен и ние ви благодарим горещо за вашата помощ. Сега ще ще ви представим тук диапозитиви. Ето в подножието на възвишенията. Това, тези солища са едно от чудесата не само на Британ, във Франция и на Европа, може би и на целия свят. Виждаме тази местност и работниците на солниците работят тук. Това наистина е един уникален пейзаж. Между... Това е странна местност, няма дървета, но има оризища. Тук не се използват торове, инсектициди, трактори. работниците използват нали, един истински мек метод и събират на ръка солта. Плод на действието на морето и на слънцето. Тези солници са екологически ансамбъл, който е уникален и работниците тук гарантират дълговечността на този, този пейзаж. Тук и флората и фауната са изключително богати. Има много различни видове на а, птиците и прелетни и а, водолюбиви, 180 вида птици, 159 е, живеят е, постоянно тук, 72 гнездят, 7 са е, редките видове във Франция, 8 изключително редки във Франция и в Европа. 12 от тези видове са посочени в международни текстове за закрила на орнитофауната между океана и а, солниците в така нареченото място Пулго, в тази а, местност, която е а, класирана природен резерват. Тук а, с, няколко стотици видове ибиси, чапли, жерави от рода Ардея цинерея, платалея леокородия и егрета гарцета могат да бъдат видени. Evolution classique pour ces oiseaux. И е, така около 20 на е, гнезда от пролета на 2010 година бяха открити и местните орнитолози потвърждават това. Е, продължава това развитие днес. Но и днес това са застрашени видове. През юни 2010 година една част от този регион беше застрашен, разрушен. Виждате в червено отбелязано това. Близко до гората това застраши тези видове, които гнездят тук. И това наистина съвсем съзнателно беше направено. Виждате тук багерите как разкопават тази местност. Всъщност, ръководителя на фирмата е чан, част от Общинския съвет. Mais c'est force, делибере. И всъщност тази дейност не беше рискова за този човек. Е, защото е, въпреки направените искания за санкциониране, е, не бяха предвидени никакви наказания, никакви санкции. И днес ние сме тук, за да ви помолим за вашата помощ. Ето какво се случва и какво ще се случи. И ако продължи тази дейност. Е, всъщност е, това, което успяхме да издействаме, е да бъде възстановено първоначалното положение. Е, това е обект в рамките на, Европ... на Натура 2000 и това е проект, който вече е гласуван и всички бързат да започнат строителната дейност. Днес това е проектът. Местния урбанистичен план включва в края ето това, което посоч, посочено с червената стрелка. В жълто е теоретичния размер. Беше посочено, че трябва поне 30 метра отстояние да има, но днес има прокаран път в тази буферна зона на 20 метра отстояние, не на 30. И това наистина е, е, е факт, тази, тези изкупни работи, е, които наистина са в ущърп на околната среда. А това не се санкционира от френските власти. Наистина искаме една дейност, възпираща подобни работи в бъдеще. Е, Ако позволите, още няколко думи. Жалбата срещу неизвестен извършител, която сме подали, беше отхвърлена и оставена без последствия а всъщност става дума за бивш кмет на тази община и може би това обяснява отхвърлянето на жалбата. Благодаря, казва председателката. Давам думата на представителя на комисията. Да. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да резюмирам нещата от гледна точка на комисията. Жалбата е за нарушени и щети е, нанесени на терени в областта на солниците на Герант. Има първият първоначалният проект е оттегнат. жълбоподавателите смятат, е, че е, терена е бил е, обект на щети и че има нарушение на директивата за местообитанията, тъй като птиците вече не могат да гнездат там. И второ, жълбоподавателят твърди, че за зоната е предвиден градостройствен план, който вече не отговаря на първоначалното предназначение на терена. Що се отнася до директивата местообитание, ако някаква дейност нанася е щети на даден терен, то тази дейност трябва да бъде предварително оценена с цел опазването на този е, терен. Включването на терен в Натура 2000 не означава, че няма да има никакво градоустройствено развитие на е, този парцел, но същевременно трябва да се прилагат е, съществуващите правила. Нашия анализ е следния. Що, що се отнася до е, щетите нанесени на парцела, сопоподавателите казват, че терена е възвърнал аспект, който е, е близък до първоначалния и няма намаляване на е, видовете птици и е, нарушаване на гнезденето. Благодаря на жалбоподавателите за информацията, която ни предоставиха по този тем. Е, що се отнася до промената в градостройствения план, град, развитието на региона не е по принцип несъвместим с включването в Натура 2000, но трябва да се направи предварително оценка, за да се види дали ще има е, значително въздействие върху парцела. Е, екологичните власти са, са направили е, оценка на промяната на градостройствения план и смятат, че оценката не е достатъчна и е, властите смятат, че трябва да се направи допълнителна оценка, за да се види дали ще има последствия върху местообитанията и е, видовете. Комисията е поискала допълнителни информации относно последиците от развитието и промената на градостройствения план. Получихме доста информация, но поискахме и допълнителна информация и ще ви държиме в тече на развитието на нещата. Благодаря, колегата Бели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за отговора. Няма много какво да обсъждаме по а, този въпрос. Комисията е направила своето заключение. Именно очакват се допълнителни, а, допълнителни сведения, информация, т.е. петицията остава отворена. А, вносителите направиха това, но нека и аз да го припомня. В Герант е, преди две години беше обсъждан този въпрос, а сега ето отново, след анулирането, отмяна, отмяната на този проект, сега има е, нов е, проект и комисията е използвала това и би било добре да се иска това от общината. Става дума за един парцел, един проект, който може да се превърне в индустриален проект в бъдеще. Става дума за за найчийска дейност, а, и има ли съвместимост между това определяне на а, зони за а, опазване на определени видове, а същевременно да не се отхвърля изграждането на зона, която ще доведе до развитие на не само за нечийска дейност, както това е формулирано при градоустройствения план, трябва ясно да бъде прецизирани зоните в такъв е, план, според мен е, трудно можем е, да приемем при толкова чувствителни територии а, такава а, зона с а, промишлено предназначение. Това според мен е несъвместимо, така че трябва по-голяма прецизност при определенето на тези зони да се изиска това от местните власти. А докато очакваме, изчакваме тази информация, трябва да остане отворена петицията. И след, ако не се осъществи този проект, тогава ще трябва да изчакаме следващия проект, защото явно, че за Герант не е достатъчно да се радва на високите качества и уникалност на природните си дадености а, и да използва солта, добивана там, а се предвиждат и други проекти. Благодаря. Има ли други желаещи от колегите? Да, ще бъда кратък. Не е необходимо часове да обсъждаме това. Темата е ясно представена, с изключение на две точки. Не знам защо е отхвърлена вашата жалба. Обръщам се към Сдружението. А, освен това, за какви строителни отпадъци става дума, доколкото разбирам, съвместима с зоната Натура 2000 е зона градоустройствена. Не виждам тук някакво противоречие, но казвате, тъй като общински съветник внася този проект, а, във Франция, които са на изборна длъжност, не са над закона. Просто трябва да се спазва а, съответния закон. Трябва да бъдем бдителни, но а, не можем да приемаме като даденост това, което казвате. Наистина това е забележителна местност и подобни проекти за индустриална дейност или друг, или урбанистични, за жалост могат да бъдат предлагани за осъществяване в подобна местност. Основното е заключенията на ОВОС. Благодаря, госпожо председател след като това е става във Франция, това става и в други държави на Европейския съюз. И имам и въпрос към а, комисията. Дали през 2010 година са извършени дейности без разрешение? Защото ако наистина е така, това е, това е абсолютно очевидно нарушение на директивата Натура 2000. И второ, те има ли гаранции, че този проект за солниците няма да, да прерасне в един промишлен проект за бъдеще. След като нямаме никакви гаранции, защо? Защо сме приели, сме казали, айде, каквото ще е да става, каквото ще не стане. И трето. оценката ОВОС. ОВОС, ОВОС върху е, гражданите. Защото е, съгласно директивата трябва да се направи ОВОС за гражданите. И то, този овоз трябва да бъде много прецизен, за да има точни и ясни, е, ясна информация за някакви евентуални щети. Така че, разполагаме ли с информация днес? Не, не разполагаме с информация, нямаме, не, нямаме отговори на тези въпроси, така че аз подкрепям факта, предложението петицията да остане открита. И искам да кажа и на господин Булар, че и в други страни също така демократични, също така а, членове на Европейския съюз, съществуват тия проблеми и това се нарича конфликт на интереси. Две уточнения само. За да отгоре на колегата Болон. Относно строителните отпадъци. Аз съм шокирана, че ми се задава такъв въпрос. Няма до значение дали става дума за промишлени, строителни, инертни материали. Тази сутрин дълго говорихме за складирането на отпадъци. Независимо от опасния характер на отпадъците, смятам, че недопустимо в Европа без съответните разрешения и спазване на процедурата да не можем да изкопаем дупка в градината и да заровим там каквото си решим не е важен, но естеството на отпадъците. А по отношение на наказателното производство, при такава жалба, каквато са внесли вносителите тук, това не остава по осмотрение на прокурора. Ако сформирате граждански ищец, тогава съдът ще бъде сезиран е, но е, така както подчертават е, вносителите на петицията, във Франция, ако съдът преследва потенциални нарушения, наказателни нарушения, това струва пари. Това струва пари. Дори във Франция трябва да ви кажа, че много сдружения не могат да си позволят да възбудят подобни производства. така че е много важно третата част от Орховската конвенция, за това стана дума тази сутрин. Това а, би облегчило нашата работа, т.е. ще се намали броя на петициите. Благодаря. А, колега Болан, бъдете максимално кратък. Да, само искам да кажа на Сандрин. Всъщност зададох този въпрос в перспективата именно на евентуално обжалване, в зависимост от вида на тези отпадъци и тяхното действие върху околната среда. И напълно съм съгласен с казаното от колегите, когато има такова нарушение. наистина, Жалко е, че това лице, което е допуснало това нарушение, струпването на тези отпадъци, в крайна сметка само е разчистило след това терена, не е получило друго наказание, друга санкция. Колегата Пелиадели. Στην е, Επιτροπή, ε, με αφορμή την τελευταία παράγραφο στο κείμενο που έχω στη διάθεσή μου ότι η εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών. Благодаря. Текста, който имаме тук, казва, че прилагането на уредбата на директивата за птиците е уредба, която, разбира се, е задължителна за държавите членки. Въпросът е дали френските власти са направили достатъчно. А дали не е задължение единствено на комисията да прилага Натура 2000? Аз мисля, че ние не можем да се намесваме в работите на национално правителство и да налагаме някакви наказания. Е, директивата за птиците и е, местообитанията Всъщност това е в прерогативите на Франция. И комисията няма такива правомощия, освен за съвсем очевидни нарушения. Може да сезира съда в Люксембург. Да, това ми беше въпроса. Благодаря. Аз се... Сега за няколко думи на носителите. Искам да дам кратък отговор на въпросите на господа Болон и госпожа Белие. По отношение на тази търговска и занайчийска зона, ние не включихме няколко диапозитиви, защото трябваше да спазим времето, изискването за време на изказване, но вече има тук цехове, ателиета с етаж за, с жилищна цел – между два търговски обекта, включени такива ателиета. Виждате и също така голям магазин за строителни материали, именно в тази зона. Освен това, по отношение на отпадъците има и азбест, ламарина и инертни материали, както и отпадъци от паркинг, от автомобили. А що се отнася до бившия кмет на общината, съветник, който е директор на фирмата, предприела тази дейност. Той е рецидивист, защото същото е направил и в съседната община, където а, тези отпадъци са били струпани на частен имот и е имало протести от местните синдикати и а, а, земеделски стопани. Защо по отношение на а, сезирането на съда, както каза госпожа Белие, а, това струва пари. Всъщност ние сме тук а, с зов за помощ. А, префекта, областния управител не предприе нищо и подадохме жалба, един приятел юрист го направи това, но тя остана без последствия. Беше ни казано това от прокурора, а префекта, който, когато предупредихме още в самото начало, той обяви незаконна тази дейност, осъществена на територията на обект по Натура 2000 и е, посъветва орнитолозите да предприемат съответните е, действия. Ние е, възнамеряваме като граждански ищец да подадем жалба, но трябваше да платим всичките разходи. И всъщност едно приятелско сдружение предприе тази дейност и сега е на фалит. Наистина викаме за помощ. А, председателката остава отворена тази петиция. И след изказванията на колегите има искане и от комисията, и от нашата комисия да се ускорят сроковете за предаване на информацията, така че да можем да продължим а, дейността, действията си по тази петиция. Благодаря на вносителите, които дойдоха тук да ни представят тази петиция. И сега преминаваме към следващата 755 от 2010 от Тони Лаус и веднага му давам думата. se c'è un tempo di organizzazione eh, per uh, usare il, eh, il PC. Ще изчакаме няколко е, секунди е, преди представенето. Тогава нека да премина към следващата петиция, тъй като няма тук представител на вносителите, докато се организира е, представенето на PowerPoint. Uh, Следващата тема е доклад от госпожа Валян, но Готови ли сте, пита председателката? Ами добре. Thank you, chair. Uh, Благодаря, господин, госпожо председател, за това, че ни давате възможност да представим своята петиция. Аз съм Андрю Джексън от приятели на Ирландската околна среда. Поредица от проблеми са засегнати в нашата петиция, но за да съкратим времето ще отбележим три основни точки. Първо, Ирландия и торфа имат а, връзка помежду си на експлоататор и експлоатиран. Освен това, а, абсолютен провал има за прилагането на достиженията на европейското законодателство в Ирландия, както в така и извън защитените територии. А третото, което искаме да подчертаем е, че резултатите от неприлагането на европейското законодателство а, са плачевни. А, про, а, климатични изменения, намаляване на биоразнообразието, влушаване на, вод, на качеството на водата и така нататък. През а, май тази година е проведено изследването. Ето това е положението през същия този май на 2011 година в а, област, която е по натура 2000, Роскомон. Виждате, че 20,6% от а, сушата на Ирландия е покрита с тресавища, преовлажнени и обрасли. Около 3 милиона тона торф се изгарят от тецове, които използват а, за гориво торфа. Тези проекти се субсидират с около 30 милиона на година, което беше одобрено от комисията през 2001 година. Второто, из, втория начин за използване на торфа е а, за отопление на домакинствата – медиите представят а, този въпрос като много дребен, а, дребно използване, малки хора, т.е. хора, които в малки каручки пренасят торф и представят ей така този възрастен човек в каручката си как качва торф. Но в реалност, всъщност, имаме а, ето тези багери, които в дясно можете да видите. Третото, за което се използва торфа, е а, за земеделието, а, за както виждате, горе отглеждането на гъби и за други видове земеделие. Например, виждате тази опаковка, готова за износ в Южна Африка а, на на този торф от Ирландия. Отношението на Ирландия към торфа е като към поредната а, земеделска култура. В някои от държавите в южната част на Африка при едно посещение на министра на Ирландия по търговията беше посочено, че торфа е висококачествен, екологичен, екологичен продукт. Това обаче не е съвсем вярно, защото при неговата прекалена експлоатация се повишава а, трихалометана в водата за пиене, биоразнообразието се намалява и се проявяват промени в климата, като най-вече се изразяват в постоянно появяващите се наводнения. Двата големи проблеми, които искам да а, засегна днес, касаят а, цялата територия на Ирландия. Това, което искам да кажа е, че има активно преовлажнени тресавища и активни обрасли тресавища. Преовлажнените тресавища са тези, а, които са най-стриктно защитените. Има 55 специални защитени зони за преоблажнени тресавища и 50 а, зони, а, извинете, обекти от значение за общността. 19 години а, комисията не е предприела никакви ефективни действия, т.е. от 1992 година, когато беше приета директивата а, за местообитанията. Ето тук а, вижте Килдер, на тресавището Мудс. Сините очертания са очертанията на, на специалната защитена зона. 99% от териториите които активно все още произвеждат торф, това са тресавища, които все още произвеждат торф, са намаляли, т.е. само 1% е останал. Виждате Килдер и тресавището там. През 2006 година е взето решение да се експлуатира и ако не се вземат няколко, няколко много бързи стъпки, Ирландия ще загуби много от своята флора и фауна. С, скоростта, с която губим флората и фауната си е 2 до 4% на година. Ето тук Типерари 85% от активната на активните местообитания за производство на, за разрастване на тресавищата и обитание на различни видове а, са изчезнали за периода 94-2000 година. 7 от 8-те торфища или тресавища, в които има а, торф в този регион, който виждате а, на снимката, а вече са а, унищожени. Трябва да бъде спряно а, изкопаването и отнасянето на торфа. Иначе няма да остане нито е, едно тресавище. Е, следващия сезон за изкопаване на торф от тресавищата ще бъде пролетта 2012 година и ние искаме да помолим Комисията по петициите да разгледа това като приоритет на много спешна петиция и а, да предприеме необходимите мерки финансови а, наказания са предвидени а, за не спазващите достиженията на а, европейското право и най-вече правителствата, които не предприемат необходимите мерки за възстановяването на специалните защитени зони. Ето вижте сега а, начина по който влияят а, а, тези изкупни работи за торфа извън защитените територии. Ето вижте едно от местата, а, където се сече и а, изкопава торф. А, тук а, това действие не е позволено. Няма разрешение а, за отнасяне на торфа и а, Ирланд, ирландските власти а, бяха а, не можаха да докажат, че са били направени необходимите мерки за оценка на въздействието, на което и да е торфище, на поради което им бяха наложени и санкции. Но нищо не се е променило. През 1999 година беше а, издадено а, или публикувано решението на а, Съда на Европейските общности, за което споменах, но а, дейностите продължават. Дейностите по а, изсичането и отнасянето на торфа. Искаме да помолим а, Комисията по петициите да направи необходимото да стане ясно на Европейската комисия, а, че тя има своите отговорности в това, че не, е, а, не са предприяти последващи мерки. Бяха наложени глоби но през 2005 година беше постигнато споразумение между Европейската комисия и ирландското правителство и всъщност никакви наказателни мерки не бяха предприяти и никакви санкции. Ето защо ние искаме да помолим вашата комисия да отвори отново а, тази а, петиция, защото ние искаме да спрем а, изсичането на торф, в и извън защитените зони. Надявам се, че комисията ще изпрати своя мисия за събиране на факти, защото наистина трябва да се видят наживо тези тресавища и а, огромните загуби, които им се нанасят и унищожаването им. Благодаря за вниманието. Eh, Благодаря за тази е, петиция, която представихте така добре. Сега господин Кашман. Господин председател, жалбоподавателите при привлекаха вниманието към един много важен и чувствителен проблем в Ирландия. Не може да се каже, че комисията не е направила нищо през последните години. Дори жалбоподавателя напомни, че през 2005 година комисията предложи да бъде глобена Ирландия. Ние Знаеме, че този проблем съществува от 1990 година и до... Е, единственият инструмент, с който разполагахме доскоро, беше директивата за овоса. Така че още през 90-те 90 години ние установихме, че има пропуски в ирландското законодателство, тъй като е, увоз се предвиждаше в това законодателство само при, в едни, при много големи проекти и е, за много големи е, региони през 1999 е, година ние е, е, взех, взехме мерки относно не, съответствието на ирландското законодателство с а, е, а, е, европейското, така че не може а, жалбоподавателя да казва, че нищо не е направено. Това включително беше е, описано и в е, изказването. След е, решението на съда. Ние а, настояхме а, власт, властите да покажат, че са взели съответните мерки, а, тъй като решението на съда а, беше взето по, по принцип. А, след като необходимите мерки не бяха е, взети, ние предложихме е, ирландските власти да бъдат глобени и тази глоба да бъде от порядък на 20 000 евро дневно. Тоест, ние е, приехме всички, предприехме всички мерки, които бяха на нашето разположение. След това съответните власти предприеха мерки свързани с, с решението на съда и ние приключихме досието през 2005 година. За съжаление обаче, е, правилата, макар и да бяха приети, не се прилагаха на практиката и е, жълпоподавателя е абсолютно прав, когато казва, че не е направен овоз относно е, е, изкопаването на тор в Ирландия през последните 30 години. И на, на основата на информацията, която получихме, ние започнахме през януари тази година нова процедура така че ние сме абсолютно съгласни с залегналото в жалбата на жалбоподавателя. Има наистина едно очевидно нарушаване на европейското законодателство в Ирландия и самото ирландско правителство не го отрича. Както казах, през януари бе започната процедура срещу Ирландия първо, за този 1% от 1%. жалба подавателя а, по, дока, доказа, че продължават да се изсичат дървета. И ние заявихме, че ако е необходимо, ще приложиме допълнителните мерки, които бяха посочени от комисара. От ирландска страна получихме уверение, че се, незаконната сеч е прекратена и че в момента се, се прилагат необходимите мерки. Т.е. днес вече е, е, правителството е, е взело решение да прекрати екстракцията на торф и е, в, в момента се, се, се водат е, преговори за по-доброто прилагане е, на законодателството на Европейския съюз в тази област, като правителството се е ангажирало да, пред, да представи съответните мерки за по, а, а, по-добро управление на а, стратегията за екстракция на а, торф колегата Олкън. Благодаря много за дадената ми дума и благодаря на жалбоподавателите. Това е едно от най-ужасните неща, които виждаме. Вашите власти изглежда нямат а, никакво намерение да се съобразяват с а, а, законите и май не ги е страх от нищо. Това е много стар случай. Със съвършенно ясна картина на нарушенията с мерки, предприемани като санкции от комисията. И така изглежда, че Европейския съюз е някъде на Луната. И това, което се случва в Ирландия, а не интересува никой друг, освен ирландците. А, много ви благодаря за това а, че повдигате отново въпроса. А много интересно дали няма най-сетне да се повдигне един дебат. Моя датски парламент, парламент например, а, доста често се занимава с подобни занима, а, въпроси. А, а не, можете, не можете ли да опитате а, съдебен процес да повдигнете? Трябва да се използват всички възможни средства. А към комисията, това, което чувам, сигурно си имате сериозна кореспонденция с тях, но нищо не се случва. Бих подкрепила отново жълбоподателите. Трябва действие. И то незабавно, защото а, това а, изнасяне на торфа ще унищожи всичко. Имали сме дебати и преди това. Има огромни възможности, когато седнем заедно да помислим какво може да се направи, вместо да седим, както май сега се случва, от двете страни на пътя и да не знаем кой какво прави в писмения ви отговор беше ли много ясен а, езика? А, беше ли ясно посланието, че следват санкции? Или просто никой не ви обърна внимание? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да кажа, че трябва да разграничим а, да направим разграничение между защитените зони и тези, които са незащитени. Съгласна съм с всичко казано за защитни, защитените зони, обаче за тези извън тях си струва да отбележим, че имаме ново законодателство, което вече действ, е, действащо и нещата започват да се променят. Вътре в защитените зони обаче нещата наистина са съвършенно различни. Нека да дам един друг поглед към нещата. На първо място трябва да се отбележи, че ирландското правителство каза, че изкопаването на торф в защитените а, зони трябва да спре. И всеки, който го прави, ще наруши закона. Проблема е, че тези тресавища са собственост на физически лица, където дядовци, баби, прародители и внуци са изкопавали торф и това е традиция. И така, трябва да се изработи един пакет или от компенсации, а, например някаква сума пари на година – или пък да им се предостави възможност да си набавят торф в някое тресавище, което не е в защитена зона. Да ви дам един пример за ситуацията. Не е чак толкова просто. Говорих а, миналата седмица с а, един човек, който притежава 17 акра чудесно качество торф. А той ми каза, аз искам от тези 17 акра да ми дадат половин акър тресавище, за да мога да си а, взимам от там торф и аз, и децата ми, и внуците ми. Аз не, не можех да му помогна на този човек. Какво да му кажа? Трябва да разработим един пакет от компенсации, но един от проблемите е, че като се предложи компенсация, една година по, а, всяка година по 1000 евро за 15 години. А в същото време 250 хиляди евро а, е а, печалбата или прихода от а, такова торфище. И отново става въпрос за права, граждански права. Ирландците чувстват, че Европейския съюз им отнема традиционни права, без да им предоставя нещо в земяна. Ето защо аз предлагам да направим нещо друго, да не се конфронтираме, а да си сътрудничим. И така ще можем до голяма степен да решим а, проблема. Разбира се, че ще е полезно да се направи посещение а, по тези места, но говорете и с онези хора, които в продължение на стотици години са добивали торф от а, тези тресавища. Иначе може да предизвикаме по-нататъчен гняв и напрежение. Десетки хиляди, стотици хиляди а, са ирландците, които подписват а, против тази петиция, защото те смятат, че им се отнема м, вековна традиция. Хората като физически лица имат своите права и затова трябва да намерим решение. Трябва да работим заедно, а не само да се конфронтираме. Много е важно нашата комисия да вземе всичко това предвид. Говорим за граждански права. И трябва да намерим европейския начин да преодолеем проблема. Благодаря. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Аз съм от източна Ирландия. Абсолютно съгласна съм казаното от госпожа Харкен. Всички тук трябва да си дадат сметка за колко чувствителна тема става, става дума тук. Е, правителството прави всичко възможно, за да е, реши тези проблеми, които са наследени от е, миналото още от 1990 година. Същевременно обаче, вярно, че този, този проблем е много е, чувствителен и буди много емоции в е, Ирландия. До, до известна степен нещата вече са, са станали очевидни, защото нали, е нали, на лице са щетите, които са е, нанесени. Също, също времено в момента се водат е, преговори и мисля, че наистина би било полезно, ако следващата година е, вашата комисия направи посещение в, е, в е, Ирландия. Е, но е, като разбира се, не трябва да се, да, да се гледат нещата само в е, за, е, регионите, които са защитени, а по принцип. Господин Яр, благодаря. Понякога държавите членки понякога използват двоен аршин на Натура 2000 не е нещо, което ни е паднало от небето, все пак държавите членки са участвали в изготвянето на този те. И след като се вземе решението в Брюксел, а, се прибираме от дома, от дома и пренебрегваме а, това решение, което заедно сме взели, сме приели в Брюксел. По отношение на правото на собственост, да, разбира се, че това дразни и трябва да се предвидат мерки за обещатяване на собствениците. И сега не трябва да казваме, че Брюксел е виновен за това. Това е доста несправедливо. Както каза ирландската колега, течение на години е заобикален проблема – и са премълчавани нещата, докато проблемът се е изострил до крайност. И сега си даваме сметка, че в защитените зони е, е забранено да се използва е, торфищата. И е, собствениците се обръщат, сега се настройват срещу Европа. Това е несправедливо. Трябва, според мен, по най-бърз начин да се премине към диалог. Разбирам е, недоволството на собствениците на торфища. Но всъщност това, което ме нервира, са държавите членки, които взимат решение в Брюксел, а като се приберат, напълно забравят за това. И по този начин се руши целият европейски проект. Има си изисквания за защитените зони, има защо те да бъдат защитени. И смятам, че а, трябва да се остави отворена тази петиция. Аз съм за диалог, за диалог с ирландското правителство а, по отношение на обещетенията на гражданите също. И имам въпрос към вносителя на петицията. Имате ли усещане, че нещата малко са се подобрили в защитените зони. Uh, Благодаря за въпросите. Може би да кажа няколко неща, които покриват повечето въпроси. Много е важно да се каже от началото, че дискусията в голямата си част е за защитените зони. Но нерегулираното а, добиване на торф извън защитените зони също е много важно, защото самите собственици на торфища а, стават, а, стават а, жертви, защото само големите компании вече добиват торф и а, те унищожават всичко. Големите корпорации, големите фирми, това са тези, които експлуатират най-вече торфа. А, господин а, Кашман каза, че, а, не е, а, че не е вярно, че 20 години комисията не е предприела нищо. Не, аз говоря за Натура 2000. По тях от януари 2001 година до днес нищо не е направила комисията. Ето това е, което исках да кажа. И е искам да кажа, че всъщност а, а, не е повторно отваряне на проблема, а започна ново дело, нов процес а, през 2000-та година. Що се отнася а, до казаното от а, госпожа Окън, да, благодаря ви, че приемате, че това е един от най-ужасните случаи? Какво сме направили на национално ниво? Опитахме през 2002 година, но един от големите проблеми за НПО е достъпа до правосъдие. Много типично е а, разходите по съдебен процес да стигнат до 6 цифрени а, числа. И както ви казахме, едно такова дружество а, просто банкротира и много ни е страх, че и ние ще банкротираме. Ние, например, с Дейвид двамата сме доброволци, ние не, а, нямаме заплащане. А, да, беше казано, а, че а, добиването на торф е вековна традиция. Е, Ирландия не принадлежи на а, малцината, които добиват торф. Очевидно е, че ще трябва да се намери решение, защото пролетта, както казах, започва новия сезон, порязането на торфа и ще има конфликти. Имаше и въпрос за подо... дали сме забелязали подобрение по Натура 2000. Не, никакви подобрения. Няколко пъти беше обявявано, че вече няма да се добива торф в тресавищата. Да, през юни спира сезона на рязане на торфа, защото след това се оставят тресавищата да изсъхнат. Така, колеги, имаме по-малко от 20 минути за да отговорим. Преводачите ще напуснат залата, тъй като свършва работното им време. И за това ви предлагам да преминем към а, точка 23. А, а, другото да го оставим а, за дискусия без преводачи. И така, номер 23. Мисля, че вносителите на петицията са тук.